Well, uh, good afternoon, everybody. Shall we? Proceedings. Um, uh, is, this is... Добър ден, колеги. Нека да продължим с точка 22 от дневния ред. Става въпрос за осведомяване за последното развитие в рамките на Световната търговска организация. Нека преди това да уточня, че това е специална част от нашето заседание, тъй като към нас се присъедини се присъединиха членове на парламентарния комитет Кари Форум Европейски съюз. Извинете, парламентарната конференция относно СТО. За първи път провеждаме такова съвместно заседание. Може би вече знаете, че този управителен съвет на парламентарната конференция относно СТО на практика е управителният съвет на парламентарното измерение на СТО. Това е съвместна организация между нашият Европейският парламент и Международният парламентарен съюз. Тази инициатива беше започната през 2002 година. По-голямата част от членовете на този управителен съвет са тук в залата и бих желал да ги приветствам с добре дошли. Добре дошли в Брюксел, добре дошли е, в Европейски парламент и добре дошли на днешното ни заседание. Както миналата година и тази година решихме да проведем една от двете годишни заседания на управителния съвет тук в Брюксел, в сградата на Европейски парламент. И така, нека да продължим с а, следващата точка от дневния ред. Актуална информация относно развитието на събитията в рамките на СТО. Ще дам думата на Лорд Харисън, който е нашият съпредседател от а, името на СТО. Имате думата. Благодаря ви, господин Морайер. Много ви благодаря за гостоприемните думи. За мен е удоволствие и чест отново да се давам тук в парламента, който напуснах преди около 14 години. Прекарах в този парламент на 10 години. Но в отсъствието на сенатор а, а, Оливър а, от Канада, който нямаше възможност да присъства днес на заседанието. Най-напред бих искал да ви благодаря за поканата да вземем участие на това заседание. Благодаря и на вашите колеги за тази възможност да чуем вашето мнение. Както вече разбрахме, това е управителния съвет на парламентарната общност. Ние смятаме, че е важно различните членове на парламенти по света да могат да се изкажат, за да можем да повлияем на важните въпроси за международната търговия въпроси. За нас е огромно удоволствие да сме днес сред вас тук в Европейски парламент. Наясно сме колко важна роля играете в търговските проекти, които се водят в момента, които ще започнат скоро между Европейския съюз и Съединените щати, например. Ето защо от името на Сергей Чернеков и на останалите колеги се надявам тази подготвителна среща, на която ние ще присъстваме, да бъде едно добро начало на утрешното ни заседание, на което ще подготвим предстоящата министерска конференция в Бали през декември тази година. Още веднъж благодаря ви за поканата. Благодаря ви за нас е удоволствие, че сте съпредседател на настоящото заседание. И така темата на тази част от а, заседанието е актуална информация относно развитието на събитията в рамките на СТО. За целта сред нас е един много специален гост, господин Руфус Ярксъм, който е заместник генерален директор на Световната търговска организация. Той беше поканен, за да ни представи актуалната информация относно развитието на събитията в СТО господин Яркс е заместник генерален директор на СТО от 2002 година насам. Той отговаря за области, сред които с разрешаването на споровете, достъп до промишлените пазари, интелектуалната собственост, услугите, както и търговските улеснения. Той също така носи и основната отговорност за вътрешната администрация и надзора на бюджета на Сайтел, който възлиза на 200 000 долара. милиона долара, извинете. Той има различни позиции в, в, в, в правителството на Съединените Американски щасти. Сред нас е и колегата, който отговаря на отдела за търговски преговори и където също така изпълнява функцията на председател на подотдела отговарящ за търговия. Благодарим ви, господин Яркс, за присъствието днес тук, за това, че откликнахте на нашата подкана. Ще се радваме да чуем как върви подготовката на Министерската конференция през декември. Разбира се, след встъпителните ви думи, с вас е позволение, ще дам възможност на колегите да зададат няколко въпроси. И то не само на колегите от парламентарната ни комисия, но също така и на колегите от управителния съвет на парламентарната организация на СТО, тъй като това е общ дебат. Господин Яркс, още веднъж ви пригласим се за добре дошъл. Имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Господин председател Морейра, благодаря на членовете на Европейският парламент, както и на Лорд Харисън и на другите членове на IPU, Интерпарламентарният съюз. Тази среща е много важен етап в отношенията на СТО с парламентаристите. Както знаете, тези отношения се развиват и засилват през годините. Измина много време от първата ни среща в Сиатъл през 1999 година. Повече от десетилетие по-късно отношенията на СТО с парламентаристите се задълбочиха. Днес вече е, ръководим, имаме редовни срещи с членовете на, и, на IPU като целта е да запазим отвореността на пазарите и да създадем все по-големи възможности за търговска либерализация с цел засилване на дейностите си в тази насока. СТО работи в тясно сътрудничество с парламентаристите и в този контекст подобни срещи са изключително важни за нас. Ето защо се надяваме да продължим с добри, доброто сътрудничество. Както знаете, имахме подобни срещи при министерските конференции в Канкун, Брюксел, Хонг-Конг и Женева и разбира се, с нетърпение очаквам вашето активно участие на Министерската конференция в Бали през декември тази година. Както вече казах, повече от 9 години съм работил като съветник в Конгреса на Америка, на, в на Съединените щати и е ясно, че вие сте най-близо до господавателите в една парламентарна система. Ето защо вие съблюдавате как се превъплащават международните търговски правила в национални политики и затова се надявам, че ще можем да продължим да работим в тясно сътрудничество с вас в тази насока. Отправям се пред водещи политици днес, затова няма да се очудите, на първите думи, с които ще започна. Световната економика е изправена пред големи трудности. Равнището на економически растеж все още е много слабо, а безработицата е много висока. Появяват се нови опасности в областта на безопасността на храните, например. Поставят се и въпроси, свързани с предизвикателства, като измененията в климата и други. За нещастие няма много добри новини и на фронта на търговията. Наскоро публикувахме световните търговски данни за 2012 година и прогнозите ни за 2013 година. През 2012 година търговският обмен се увеличи само за 2% и се очаква ръста да остане слаб и през 2013 година с предвидени 3,3%, което е под средното равнище очаквано за, за тези 5 години, което 5%. Очаква се в развиващите се страни да а, има от 3 до 5 пъти по-висок растеж в развиващите се страни от 5 до 7%, като по този начин развиващи се економии ще помогнат на цялата световна економика. Всъщност променят се световните търговски модели. Преди 20 години 60% от търговски обем беше в северното, полу, северното полукълбо, 30% беше между северното и южното полукълбо и само 10% беше между страни от южното полукълбо. През 2020 година се очаква търговски обмен между страни от Южно Прокълбо да достигне една трета от общия световен търговски обмен. Така че виждате какви са тенденциите на световно равнище. Те засягат не само всички държави по света, но и структурата на световната промишленост. Това се дължи до голяма степен на напредъка в технологиите и транспорта. Те доведоха до увеличаване на световните вериги за създаване на добавена стойност – и по този начин развиващите се страни намериха ефективен начин за по-активно участие в световната економика. Търговията вече не е само процес на купуване и продаване на готови продукти. Държавите вече взимат участие в производство на продукти, които имат световен характер. Търговията вече се осъществява чрез акумулиране на добавена стойност на всички етапи на веригата. Към момента правителствата се възпират от сериозни мерки на протекционизъм, въпреки сериозните економически трудности от 2008 година насам. Смятаме, че част от тази тенденция може да се обясни по, чрез правилата и механизмите за решаване на споровете в рамките на СТО, които подпомагат ангажимента към отворени пазари. При все това, нестабилността на възстановяването на световната економика все още представлява сериозна заплаха и затова трябва да бъдем бдителни, трябва да осъществяваме ефикасен контрол и мониторинг. Ние в СТО сме наясно, че пазарите трябва да останат сравнително отворени и че стратегиите на отделните държави трябва да се основават на усилия за устойчиво развитие, основаващо се на все по-голяма взаимосвързаност. Международната общност трябва да проявява бдителност и да не допуска протекционистки мерки. А, сега стигам до въпроса, който не помолихте да ви да кажа няколко думи, а именно кръга от преговори от Доха. Знаете, че това е много сложен процес. За сега като цяло преговорите са в застой, въпреки че има сериозна техническа работа, по някои отделни аспекти. За момента цялостното споразумение е много далеч. Все пак очакваме на Министерската конференция през декември тази година в Бали да постигне резултати поне в три области. Търговските улеснения, селското стопанство и въпроси свързани с развитието. Става въпрос за споразумения, които ще имат и търговски характер и ще бъдат насочени към развитие в един свят, в който много държави все още се стремят към повишаване стандарта на живот. Целта също така е да се намали бюрокрацията, свързана с международната търговия. Ако това ви се струва недостатъчно, си помислете само, че стоеността за превозване на стоки по света представлява близо една десета от стоките, които се търгуват и приблизително 1,8 милиарда, трилиона, извинете, долара. Така че намаляване на тези разходи, свързани с търговията, със сигурност ще облагодетелства всички, тъй като по този начин ще се изразходват по-малко средства за осъществяване на самите сделки което ще бъде или в полза на потребителите, или в полза на производителите. В частност ще бъдат покладетелствани редица развиващи се страни, в частност страните без, износ, без излъз на море, тъй като те зависят от своите съседни страни, за да имат достъп до световните пазари. Нов елемент в преговорите за търговските улеснения – е връзката между прилагането на практика на ангажиментите, които се поемат от развиващите се страни и предоставянето на техническа помощ за тези страни, за да могат те да създадат и да приложат необходимите мерки. Втората област, като споменах, е селското стопанство. Ясно е, че може да се постигне споразумение да не се променят съществуващите мита по бюрократични причини. Това е много важно, тъй като по този начин може да се увеличи износът на конкурентно способни селскостопански продукти. Има също така и други преговори в областта на селското стопанство. В частност има едно предложение за разрешаване на проблема за закупуване с цел складиране в рамките на различните схеми за национално подпомагане. Има и друго предложение, свързано с а, ангажиментите поети за а, конкурентността на регионално равнище, но и по двата въпроса които продължават да са много сложни и намирането на някакво решение със сигурност ще зависи от намирането на решение, което да задоволява и поддържате подобни мерки страни и тези, които не са толкова съгласни с тях. Трета е област, която може да бъде обсъдена и където може да се постигне напредък в Бали е подобряване функционирането на много разпоредби в правилата на СТО, като например преференциалното третиране на развиващите се страни, и се надявам да успеем да финализираме някои предложени изменения по тези разпоредби. Също така е възможно да се приеме специален пакет за най-слабо развитите страни. До конференцията в Бали също така ще разгледаме и а, инициативата, ръководна от, от СТО а, Търговия за помощ. През юли ще проведем а, подготвителна конференция в Женева. До момента резултатите са доста впечатляващи. Ангажимент от страна, което страница се увеличи до 45 милиарда евро от 2010, през 2010 година, което е сериозно увеличаване в сравнение с първоначалните стойности. Но е ясно, че бюджетните дефицити оказват а, своите а, своето въздействие Предполага се, че може би има намаляване на ангажиментите с 6 милиарда долара през 2011 година, но все още не разполагаме с необходимите данни. Целта е да се засилят цялостните способности за търговски обмен. И в заключение искам да се спра на още два аспекта. Първият е, е първото е на, на скорошното развитие по отношение на регионалното, регионалните търговски споразумения и тяхното отношение за многостранните правила за търговия в рамките на СТО. И а, втората е а, докладът на групата на високо равнище под ръководството на председателят Паскал Лами. Знам, че ще обсъдите тази точка малко по-късно в дневния си ред, но имам няколко коментара по нея. Първо относно регионалното равнище. Ясно е, че предвид а, слабият а, разочароващ напредък, който се постига в многостранните преговори в Доха, регионалните преговори се превръщат в много привлекателен вариант и виждаме подобни тенденции както в областта на трансатлантическата търговия, така и в региона на Азия и Тихи океан. Така че в, по всички части на света в момента виждаме изключване на все по-голям брой регионални споразумения. Разбира се, в рамките на СТО има механизъм за наблюдение на регионалните споразумения, както и механизъм за прозрачност. Всъщност годишният доклад за търговията на СТО през 2011 година се съсредоточи върху този въпрос и стигна до два основни извода. Първо, увеличаването на броя на регионалните търговски споразумения ще продължи в близко бъдеще. И на второ място, по-голямата част от тези търговски споразумения надхвърлят чисто търговските аспекти. Те имат за цел по-голяма хармонизация на правилата, регулациите и политиките в региона. И също така стигнахме до извода, че основното кодификателство е да се прехвърлят на международно равнище регионалните споразумения, за да не се стигне до една система, в която да се противопоставят един на друг отделни регионални блокове. Тъй като сме тук в Брюксел, мисля, че трябва да кажа няколко думи за евентуалното тясно сътрудничество между Европейския съюз и развити економики, като Съединените щати, Канада и Япония такова сътрудничество, разбира се, ще бъде в полза на економически растеж и създаването на работни места, стигате, действително да разрешат проблемите в търговията между тези държави. А честно, често тези пречки на практика са нетарифни пречки. Така че всъщност няма да има реални ползи от тези споразумения, ако не се заемете с тези истински пречки, т.е. нетарифните бариери. И накрая в заключение няколко думи за групата на експертната група на високо равнище под гидата на Паскал Лами. Той я помоли представители на незаинтересовани страни да оценят търговията в началото на 21 век. И основните аспекти, които се засягат в този доклад, са свързани с сближаването. Тоест, разглежда се развитието на отделните членове на СТО и тяхното постепенно сближаване. Сближаването на двустранните режими и а, преминаването им към многостранни режими, както и конвергенцията между търговските и други нетърговски въпроси и с други думи казано, по-голяма съгласуваност по отношение на нетарифните бариери, както и връзка с други политики, като например иновациите и политиките в социалната сфера. Докладът, който изготвя експертната група, не предоставя отговори. Той е просто един размисъл върху начинът по който трябва да бъде структурирана международната търговия в бъдеще и какво трябва да се бъде извършено на международно равнище. Така че те очаквам с интерес вашето мнение относно този доклад и вашата оценка. Господин председател, ще спра до тук. Разбира се, за мен е огромно удоволствие да съм днес сред вас и с радост ще отговоря на въпросите ви и ще изслушам коментарите ви. Благодаря. За нас беше удоволствие да ви слушаме. Предлагам а, темата за бъдещето на търговията да бъде оставена за следващата а, към следващата тема, защото по-добре е да изслушаме изказващите. Първото искане за думата е от бразилският парламентарист Уго Горян. Добре дошли! Те бяха назначени неодавна в Организационния комитет и Наистина е много важно за този комитет да има такъв важен търговски партньор. Той е съставен на географски принцип. Е, Бразилия е добре дошла и се радваме, че Бразилия спечели състезанието за СТО. Сега тя има вече нови отговорности в областта на търговията и аз се надявам, че те ще се прострат и върху бразилския парламент, който познавам добре. Била, бил съм там няколко пъти. Господин Огонаполян, имате думата. Благодаря, господин председателю. Беше ми казано, <clears throat> тъй като аз искам да говоря а, с а, как, а, около 5 минути пред на генерал, заместник генералния директор, но ми беше казано, че това ще се стане утре. И аз ви питам, правилно, правилна ли е тази информация, която съм получил? Сега ли да говоря или утре? Няма микрофон, председатели, не се чува какво казва. Да, кратък ще бъде, казва оратора. В Бразилия ние говорим португалски. Изказването ми не е голямо. Ще говоря на английски. Ако искате, мога и на португалски. Но тъй като говоря английски, може и френски. Какво ще предпочитате? Португалски? Добре. Добре. Ще говоря португалски. Господин председателю, Господин председател, дами и господа, представители на бюрото, уважаеми депутати, уважаеми представители на страните, които са тук, бих желал да изразя удовлетворението си от номинирането за директ, генерален директор на СТО на мой сънародник. Неговията е та номинация. След процедура на подбор, включваща редица други кандидати, ни дава поне две основания да се гордеем като бразилци – на първо място, защото това е признание на качествата, на личните достоинства на посланика Роберто Заледо. Неговият избор е иллюстрира какво най-добро може да даде моята страна, що се отнася до образованието. Той е, е, има диплома от по инженерство от Бразилския университет. И след като имаше дипломатическа кариера, е учил в института Рио Бранко. Той доказа отличните си качества. В продължение на 15 години работа в рамките на СТО. Ето защо става дума за един голям познавач на вътрешните правила на СТО. Това е огромно предизвикателство, което той поема, за да може СТО да остане на висотата на съвремието и да отговори на динамиката на световната търговия. И като а, бразилец на второ място се гордея с а, това, че решението беше а, взето на базата на неговите професионални качества, но избора му за генерален секретар – доказва нарастващата тежест на Латинска Америка и в частност на Бразилия на международната сцена и в многостранните преговори. Тези новости, които отговарят на съвремето ни, посочват, е, че СТО трябва да отговаря на различни е, искания. През 1994 година беше създадена СТО и замени ГАТ. Новата роля, която играят бързо развиващите се економики, борейки се срещу протекционизма, борбата, търговските войни, провалът на кръга от преговори Доха. Това са все въпроси, на които той трябва да намери отговори, за да може СТО да намери своето достойно място в световната търговска система и по този начин да допринесе за развитието на световния економически ред, който да е по-справедлив и по-приобщаващ. Няма съмнение, че става дума за трудна задача и според мен посланикът Азаведо е в състояние да се справи, както доказа по време на преговорите, които водеше и търсеше консенсус. Той има международен опит. Целта му е да се включат всички държави, не само Бразилия. Стабилността Това ще му позволи да представлява 159-те членове на СТО и аз искам да се възползвам от тази възможност да го поздравя за успеха му и да му пожелая успех в неговата мисия. Благодаря ви много. Господин Рексе, заместник е, генерален директор на СТО, ще направи кратък коментар. Имате думата. Благодаря много. Кратък е, коментар в отговор. Аз искам да изразя чувствата, които всички ние, членове на СТО, имаме. Това е на един избор, който приветстваме, познаваме а, го. Той а, работи много години в Женева, много а, а, компетентен с познаване, дълбоко познаване на международната търговска система. Това е един преход, който бе проведен по много открит начин, след много разисквания, бавно. Имахме една отворена сесия, на която всички кандидати номинирани се явиха и изложиха възгледите си. Много бяха много добрите кандидати, но посланика за Вайдус наистина над е, така бе е, над тях. Но едно важно нещо искам да кажа. Ставайки генерален директор, той поема нова отговорност. Това е нещо, което наистина приветстваме. Това ще е първият е, генерален директор, било на ГАТ или на СТО, от страна в Южна Америка, където битове една многостранна система – и факта, че ние се движим в посока към е, включване на всички в е, управлението, казвайки това, аз мисля, че посланика за Вейдо, ставайки генерален директор на такава организация като СТО, вече не е представител национален, защото ние всички сме с, а, е, си даваме паспортите на паспортния контрол, но после ставаме а, международни личности. Наши шефове са 159 държави членки, а генералният директор е лицето, което а, твори консенсуса. И за това а, наистина се вълнуваме, защото той притежава тези умения и тези способности. Знаем, че външната служба на Бразилия е известна с доброто школуване на своите дипломати. И ние сме много щастливи, радваме се, гордеем се и а, знаем, че и вие изпитвате същите чувства. Аз като а, преговаряща преди години от страна на САЩ, аз съм подготвен, съм готов а, да бъда много строг и към собственото си държавни служители. И а, казвайки това, пак казвам, че а, заемайки тази длъжност, той а, донася със себе си един цял свят от а, познания и ние се, сме щастливи, че ще имаме такъв нов а, генерален директор. Благодаря. Благодаря. Аз искам да кажа, че господин Азведо а, беше тук в нашата комисия, имаше изслушване по негово искане. И нямахме възможност да видим от първа ръка не само неговите способности да отговаря на въпросите ни, но и да оценим неговите качества. Аз като председател на комисията лично изразих нашата оценка и нашата радост от назначаването му за генерален директор на СТО. Той, разбира се, е а, а, много така се вписва добре в темата ни за последните развития в СТО и е сега е момента да, да ги разгледаме. Катрин Биерда от групата на либералите. Имате думата. А, да. Извинявам се, че закъснях. Седях в другата зала и чаках да свърши заседанието на председателите. Така че пак повтарям. Извинявам се и пропуснах казаното до сега. Много съм заинтересована от вашите възгледи за, за регионализация. Както знаете, ние сме отдали много време и усилия да преговаряме с страните от Африка и Карибите. И то трудни преговори. А по ге... струва ми се, че по географски причини групираме така страните, но в края на краищата влиз, срещу нас са изправени източноафриканската общност и други такива. Те, не, те са географска група, но що се отнася до економиките, те са много различни. Има един дисбаланс страните от Африка, различни от тези в Карибския и Тихоокеанския басейн. И аз питам, да, а, както вие казахте до сега, Доха не можа да се изяви в регионализма, но какво ще кажете? Как ще работим по места а, с по-малките економики? As a regional trading um, but that still has its tensions. Uh, um, Аз съм от Обединеното кралство. А, но тук става дума и за участие на цяла Европа. Значи, когато говорим за регионализация, за нас ще е интересно да чуем как вие а, ще опишете по-подробно проблема. Аз ще ви изброявам по реда на вдигане на ръка от Обединената левица. I'm still from the Greens, so I'm planning to stay there. Много благодаря. Имам няколко въпроса, разбира се, по СТО. Първо, има едно усещане в Европа, че ролята на СТО като че ли се свива напоследък, е по-малка и има нужда за една дълбока реформа. Смятате ли, че тази необходимост от реформ вече е отчетена от новите а, лидери. И как такава една реформа ще се организира? И разбира се, какво мислите вие, че ще бъдат основните компоненти на тази реформа. Второ, ви вече споменахте споразуменията, разговорите за споразумение между Европейския съюз и САЩ, но не казахте какви последици ще има това за СТО, какво ще бъде въздействието върху една потенциална а, а, споразумение. И последно, работата във връзката с климатичните проблеми, където, промени, където напоследък не сме постигнали много и дали има възможност новото ръководство да подеме по-енергично този въпрос. Сега Хелмут Шолц от Обединената левица. Благодаря. ЕПП, ЕНП и ЕКР не са представени тук. Това не означава сигурно, че не се интересуват от дебата за СТО и Световната търговска система. Благодаря на заместник генералния директор на СТО за направеното изказване, както и на представителя на Бразилия, който говори за положителните нови развития и избирането на представител на Латинска Америка за генерален директор на СТО. На едно от изслушванията господин Азеведо каза, че това, което прави е, или направи СТО, е, оказва въздействие върху целия свят е, и той би искал системата за разрешаване на спорове да работи и в полза на по-бедните държави от СТО. За това искам да ви запитам как вие конкретно виждате тези непрекъснато нарастващи по брой двустранни споразумения между държавите членуващи в СТО, как това отслабва многостранния подход след като бъде договорено и ратифицирано едно споразумение, как то да бъде обвързано с останалите споразумения новия генерален директор посочи, че в тази област ще се работи за укрепване на СТО. На следващо място, как гледате на предизвикателството на участието на парламентаристите в работата на СТО. Ние тук заседаваме с представители на страните от СТО с посланици. Как считате, че това може да се отрази на работата на Световната търговска организация? Може ли да допринесе за укрепване на многостранната търговска система? Председателят, благодаря ви. Господин Дартмут. Европа за свобода и демокрация. Uh, Мисля, че СТО е, имаше огромен успех, е, успех за намаляване на търговските бариери. За мен беше обаче трудно да видя по какъв начин Европейския съюз е намалил своите търговски бариери и дали това намаление е значително. Какъв е смисъла на регионалните търговски блокове, ако има 20% защита, например, търговията, но ако има 2% търговска бариера, това е нещо съвършено различно. Така че какъв е смисълът на регионалните търговски блокове в 21 век? век? Какъв е вашият анализ по въпроса? Дейвид Мартин от групата на социалистите и демократите. Моя въпрос е може да прозвучи странно. Господин Дартман каза, че СТО е била доста успешна в либерализацията. Аз съм за СТО, но не знае в каква степен отговаря на потребностите на съвременния свят и как поема съвременните предизвикателства. Нашият парламент, както и мнозина по света, се вълнуват от глобалната верига за създаване на стойност след трагедията в Бангладеш и искат укрепване на корпоративната социална отговорност. Но това изглежда не е въпрос, който се разглежда толкова подробно от СТО. Там не идват особено много инициативи. инициативи. Няма специални изисквания към доставчиците, поддоставчиците. Друг важен въпрос за Европа и за моята страна се отнася до неплащането на данъци, до данъчните измами, които се разширяват предвид на глобализираната економика. Читам, че организация като СТО би могла да играе известна роля в намирането на решение на проблема, ако искаме да продължи либерализацията това не трябва да засяга способността на държавите да финансират публичните услуги. И третият ми въпрос се отнася до цифровата економика и по какъв начин а, ние боравим с стоки, които се търгуват не физически, а по електронен път. Аз се запознах с доклада ви за дефиниране на бъдещето на търговията и видях, че вие не правите разграничение между типовете търговия. Въпреки това обаче те имат различно въздействие. за това считам злоупотребите, свързани с цифровата економика, трябва да бъдат на вниманието на СТО. Председателят, още един последен въпрос за улесняване на търговията, свързане с пакета от споразумения, които се договарят и които се надяваме да бъдат финализирани в Бали. Преди няколко седмици Паскал Леми заяви, че очакванията му е на 60%, че ще бъдат сключени споразумения за обличаване на търговията. Това не е особено висок процент – Има ли подобряване на тази прогноза през последните няколко седмици? И дали можем да се надяваме, че ще се реализира едно споразумение за полесняване на търговията? За отговор. Благодаря ви за Множеството въпроси, които поставихте, те са истинско предизвикателство. Аз ще се опитам да им отговоря, започвайки, например, от дебата за регионализацията, какъв е ефекта от нея, не само в рамките на системата на Световната търговска организация, но и за по-широкото сътрудничество и международната економика като цяло. Има различни начини, по които можем да погледнем на това. Очевидно много от регионалните усилия, които се полагат, предшестваха системата на СТО. Ние създадохме в рамките на ГАТ система, която беше допълнена след създаването на СТО, изискваща регионите да се интегрират в по-голяма степен помежду си, преди да се интегрират в глобален мащаб. Това предхожда създаването на Европейския общ пазар, Европейската зона за свободна търговия и прочие. Ние имаме система на правила, осъзнавайки, че тези процеси могат да бъдат благотворни, но в някои отношения те трябва да спазват принципите на недискриминация в световен мащаб. Да, намаляване на тарифните и нетарифни бариери на регионална основа, но има разлика между това да се направи нещо в тази посока и да се направи нещо във вътрешен план, да се създаде една вътрешна регионална сплотеност, преди да се разшири сътрудничеството с външни партньори. Всички регионални или двустранни споразумения за свободна търговия са преференциални споразумения по своето естество. Дават се преференции на тези, които участват. Но това не изключва нуждата да спазвате ангажиментите си по споразумение в рамките на СТО, да се предоставят същите условия в рамките на СТО, които предлагате на останалите си партньори. Ние разбираме, че съществуват такива преференции, но както каза един от изказалите се, колкото повече преференции се договарят, всеки път, когато се договаря ново споразумение, се подкопават договорените по предходни споразумения. Има споразумения с най-големите доставчици, с най-големите пазари. Ако те отворят тези пазари, няма да е кой знае колко сложно да направят същото и за останалите си партньори. Имаме повече от 300 а, такива споразумения. Големият въпрос а, опира до това, колко допълнителна тежест се създава от тази изключителна сложност от различни договори с различни правила, вместо те да бъдат обединени в една многостранна система. Едно от предизвикателствата за СТО е дали, и може би това ще бъде за следващия кръг от преговори за консолидиране на това, което е постигнато в рамките на регионалното та интеграция, многостранната система и да се намерят а, общи допирни точки. Така стигам до въпроса, който беше поставен за нуждата от реформи в рамките на СТО. Дали СТО отслабва или не. Аз искам да кажа, че независимо от всички, всички тези регионални и двустранни споразумения, търговските отношения в света се управляват по-голямата си част от правилата на СТО. Това може да се промени, ако Европейския съюз договори споразумение с САЩ, но Търговията ви сега с САЩ се базира на правилата на СТО, същото се отнася и за търговските отношения с Китай, с Япония, с Бразилия, с редица други основни економики в света. И така, независимо от акцента, който се поставя върху тези споразумения, многостранната система е единствената възможност за много страни да гарантират, че търговските им партньори ще спазват определени принципи на недискриминация, основни принципи в системата на СТО, като националното третиране. Малци не разбират колко важно е да се прави бизнес международен план, като се ползвате от принципа за национално третиране, прилаган в рамките на СТО. И така има припокриване на многостранния подход с всички тези а, споразумения, но многостранния подход запазва своята важност. Ако видим а, споровете, които се раз... решават в рамките на СТО, как тази система за разрешаване на спорове на СТО укрепва, има десетки спорове, които се уреждат в тази рамка. Това показва, че системата не отслабва, а по-скоро доверието към нея се засилва. Какви са последиците за едно голямо търговско споразумение? Ако вземем най-големите економики в света, Европейския съюз и САЩ, ако бъде договорено споразумение за свободна търговия между тях, мисля, че това ще се отрази в огромен степен върху многостранната система. Аз се надявам, че ще има положителен ефект, но ще трябва да изчакаме да видим какво ще се случи през този процес. Аз съм работил по отношенията между Европейския съюз и САЩ и не завиждам на тези, които ще водят преговорите. Но ако се случи, това ще формира мисленето в рамките на системата на СТО, дали преференциалните а, аранжименти създават проблеми, дали има конфликт с правилата на СТО или пък дали това ще допринесе останалите страни да договорят а, участието си в един подобен аранжимент. Всъщност това се наблюдава, а, ако видим как вървят търговските преговори между Европейския съюз, и Латинска Америка, например, и други региони. Всичко това може да има положителен ефект върху многостранния подход с течение на времето. Всичко трябва да се измеря в времето, за да се разбере какъв ще бъде ефекта. Беше поставен въпрос за правилата на СТО, които отчитат реалните промени, които се осъществяват е и как да бъдем в крак с времето. Ако вземем средата, в която се провежда търговията, СТО се разви в продължение на години. Ние настояваме да има кохерентност между търговията и околната среда. Един от въпросите в кръга Доха е опита да се постигне по-голяма кохерентност между СТО и международните споразумения в областта на околната среда. Въпросът за изменението на климата, ако бъде договорен успешно в световен план, аз нямам съмнение, че СТО ще отчете това. СТО не е място, където се договарят въпроси, свързани с промените в климата. Това се прави от държавите. Те решават как да се намалят емисиите на парникови газове, но ефектът върху всичко това, върху правилата, свързани с търговията, трябва да се отчитат в процедурите в рамките на СТО. Едно от нещата, от което ще се нуждаем, за да се постигне по-голяма му сближаване по въпросите на е, екологията е да се установи тази връзка между търговията и околната среда. Относно предизвикателствата пред парламентаристите, които работят в тази система. Тук мога да кажа, че СТО със сигурност се превърна в институция, която все повече отчита политическият импулс, в воденето на преговори. Членове на СТО са правителства, те преговарят помежду си, но все повече имаме не само възможността, но и задължението за взаимодействие между институциите на СТО и националните правителства – както неправителствения сектор, така и с парламентаристите. Имаме публичен форум 4 години. На 4 години се провежда в Женева и там обсъждаме много въпроси с парламентаристи. И това оказва ефект върху правителствата, които следят тези дискусии. Вие поставихте редица въпроси, свързани с неплащането на, на данъци. Можем да погледнем нещата в по-широк план, финансовия регламент и как той се отразява върху международната търговия. знаете, че има много малки, малко правила в рамките на СТО, свързани с данъчното облагане. В СТО се водят разисквания дали ам, субсидиите за а, износ а, са в съответствие с поразумението. Очевидно това е област, в която е, все повече се, за която все повече се говори в рамките на СТО. СТО е група споразумения, исторически погледнато, свързан с трансгранична търговия. Ние включихме услугите едва по време на Уругайския кръг през 90-те години. Финансовите министри не бързат да превърнат СТО в форум, където да се разискват въпроси, свързани с неплащането на данъци. Г8 и разглеждането на финансовия регламент там показва нуждата от постигането на повече кохерентност в области, които са не чисто търговски, а са свързани с мита и други. Ние имаме успех в създаването на система с ясни правила, в система за разрешаване на спорове. Някои казват, защо да не включим и други области, но считам, че ще е необходимо правителствата доста да се потрудят преди да се подложат на такива международни правила в сферата на данъчното облагане. Вие имате същите затруднения и с различните данъчни системи, които съществуват тук и въпросите свързани с наплащането на данъци. Доклада, на който се позовахте, това не е доклад, който е изготвен от СТО, от неправителствени организации, но там действително се посочва, че трябва да има повече акцент върху това какво означава цифровата економика и че това променя начина по който се търгува с стоки и услуги. Ние обсъждаме въпроса отдавна в рамките на СТО, имахме специално разискване, свързано с електронната търговия и там бяха отчетени много аспекти, свързани с цифровата економика. Основният въпрос в много случаи опира до това, какви са националните ограничения, какви са националните политики по отношение на електронната търговия, по отношение на облагането на тези операции – все повече дискусии в рамките на СТО се водят и по отношение на правилата на СТО в това отношение. Сигурно някой ден в рамките на споразумението по услугите тези въпроси ще получат още по-голяма значимост. И относно прогнозата ни за споразумение за улесняване на търговията. Читам, че ние постигаме добро, добър напредък Действително има доста трудности все още преди Бали. Водят се интензивни преговори. И може би най-доброто, което бих могъл да направя, като представител на СТО, да бъда дипломатичен по въпроса. Някой каза, че един, дипломат, един добър дипломат мисли два пъти преди да не каже нещо. Но аз тук не бих им искал да взема определена позиция, да кажа, че се надявам, че в Балищ можем да се доближим до споразумение. Но все още е ясно, че в рамките на СТО може да се прави бизнес. Благодаря ви. Нека да продължим с точка 23 от дневния ред. Отново сме на международната търговска сцена. Говорим за бъдещето на търговията, предизвикателства и конвергенция. Ще пристъпим към размяна на мнение относно документа, който всъщност представлява доклада на експертната група на високо равнище, създадена през 2012 година от генералния директор на СТО Паскал Лами. Експертната група публикува своя доклад наскоро на 24 април. Има налични копия на доклада на френски и английски язик. Целта ни днес тук е да обменим впечатления от този доклад относно предизвикателствата на конвергенцията. За че целта съм покани господин Райнхард Куик, който е съветник на конфедера... Конфедерацията на европейският бизнес, който е и един от участниците в експертната група. в рамките на процеса започна от Паскал Ломи. Той също така взема и пост в отдела за работодатели в рамките на СТО. And he will followed by, be followed by... След него ще се изкаже госпожа Йоргенсен, която редовно ни гостува в нашата комисия и която представлява Европейската комисия. Ah, very well. Uh, Reinhard Wick, the floor is yours to introduce this. Райхард Вик, имате думата за встъпителни думи по този важен доклад. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност да ви представя основните елементи на доклада Бъдеще на търговията. Господин Тулман ме помоли да го представлявам днес. Той се извинява, че няма как да присъства днес. Мисля, че като цяло Доклада представлява интересно обобщение на предизвикателствата, пред които е изправя на световната търговия днес. И след като чух част от днешният ви дебат, се убедих, че ще намерите в доклада някои от въпросите, които вие повдигнете днес. Докладът надхвърля настоящите проблеми, и затова няма нищо изненадващо, че в него няма да намерите предложение как да се разрешат настоящите проблеми. Засегнали сме по-скоро системични и структурни проблеми. Така, например, има се предвид новите, новата действителност по отношение на търговията, в частност промяната в световната верига на, на добавената стойност като се предлагат две възможни отговора на тази промяна. Ако вярвате в новото кредо на търговията, а именно, че се създават нови продукти по света, тогава трябва да се запитаме как международните правила в областта на търговията трябва да подкрепят тази нова верига. Отговорът им е, улесни... търговско улесняване, нетарифни, помахване на тарифните бариери и помощ за инвестиции, например. За целта, според нас, ЕТО трябва да се стреми към тарифна либерализация по цялата световна верига и в частност премахване на тарифите за междинните продукти. Ако им посетите да направя една лична бележка, Тарифната либерализация за продуктите в областта на околната среда, например, няма как да се включи в тази на либерализация по цялата варига. Ако, например, се замислите колко много продукти са необходими за производството на един соларен панел или за една вятърна турбина, ще е, разберете защо настояваме за премахване на тарифите за крайните продукти. Разбира се, либерализацията е добра сама по себе си, но би било добре тази либерализация да засяга цялата верига на производство. Няма да влезем подробности по глава първа и втора на доклада. В тях се представят полезни статистически данни относно световната търговия, ползите от световната либерализация и търговията, видяна в един по-широк политически контекст. Ще повдигна по-важния въпрос, свързан с нетарифните пречки пред търговията. Този вид пречки продължава да съществуват и пречат на свободният обмен на търговски продукти. Но като цяло те намаляват в сравнение с броят на нетарифните бариери. Прекрасваме факта, че всички членове на експертната група са съгласни с тази оценка. СТО трябва да намери начин да се справи с тези проблеми, които трябва да са в основата на дневния ред на търговските преговори през, 2000, през първата част на, 2021 век. Много важно в момента е да се намери равновесието между регламента, който се основава от политически, политическата воля и мерки, които се, които се основават повече на економически мотиви. Това в нас трудно се намира, но смятаме, че трябва да се съсредоточим върху дискриминиращите практики, а не самите политики, водени държавите членки на СТО. След друг важен въпрос е политиката на СТО в областта на конкуренцията. Да вземем примера за субсидиите в областта на енергетиката. Затова продължава все още да съществуват национални субсидии, с които държавите се опитват да възстановят равноправността винаги сме твърдяли, че трябва да разполагаме с механизъм за посредничество в рамките на настоящият кръг от преговори в Доха. По този начин можем да се справим с по-малки по мащаб проблеми, които могат да се разрешат на по-ранен етап, преди да се стигне до механизма за справяне, разрешаване на спорове в рамките на СТО. Ще се спомня кратко на глава четвърта от доклада, именно бъдещето на СТО. Вече споменахме, че има силна подкрепа за основните принципи на СТО, а именно недискриминацията на националното третиране, третиране на най-привилегированите държави. Тези принципи трябва да се запазят, за да се насречи отварянето на пазарите на международно равнище. Споделяме също така идеята за взимане на решение с консенсус. Но смятам, че за да се засили прозрачността, държавите членки на СТО, които се противопоставят на дадено решение, трябва да предоставят обосновка за своето решение. Сега ще кажа нещо за няколко думи за преференциалните търговски споразумения. В момента виждаме, че те се случват най-вече на двустранно, а не на многостранно равнище но преференциалните търговски споразумения всъщност могат да представляват и те могат да представляват и пречка за търговия, но могат и да стимулират търговията, ако, ако благодетелстват и двете страни. Беше даден вече за пример евентуалното сключване на споразумението търговия между Европейския съюз и САЩ. То може да доведе до повече пазарна либер... търговска либерализация и хармонизация на правилата. Но подобно споразумение може да стимулира и търговията с трети страни, не само търговията между ЕС и САЩ. Освен това, тези споразумения не бива да имат изключващ характер. Видяхме, например, че наскоро Япония реши да се включи в транс-тихоокеанското партньорство. Ето защо аз не се притеснявам за бъдещето на СТО. Напротив, уверен, уверен съм, че влиянието на СТО ще се засили. Защо? Защото ако се замислите, че транс-тихоокеанското партньорство и споразумението за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС ще бъдат основата на търговски отношения в 21 век, то вече имате основата за дейността на СТО. Ако сте по-скептично настроени и смятате, че преференциалните търговски споразумения водят до прекалено много а, разпокъсване може би ще трябва да поправим а, грешките. А къде можем да го сторим? Само на едно място в рамките на СТО. И накрая, ако целият подход, основаващ се на преференцията търговски споразумения се повали, отново ще трябва да се върнем в СТО в Женева. Или казвам с други думи, всички пътища водят към Женева. В доклада също така има и редица други въпроси, които са важни за бъдещето на сайта. Ще се спомена четири от тях. Първите са ограниченията за износ, който беше споменал господин Яркса. СТО трябва да се вземе с въпроса за ограниченията за износ. Квотите за износ са забранени, но данъците и таксите върху износа не са забравени. Какво, например, да кажем за двойните системи за таксуване на различни природни ресурси? На второ място е равнопоставеността между публичният и частен сектор. Това е основно, тук има основно големи притеснения. Дали трябва да се договорят някакви международни правила и дали те трябва да се прилагат и към държавите, защото мога да се сетя за примери за практики от страна на държави, които могат да се смятат за нарушаване на голямата конкуренция. За неща си този въпрос беше изваден от рамките на преговорите от Доха. Следващия въпрос е свързан с инвестициите и факта, че може би инвестициите трябва да се включат в международните търговски преговори. И накрая ролята на секретарията. В доклада ясно се подчертава, че секретарията на СТО трябва да играе по-важна роля непрестанно повтаряме, че СТО се ръководи от членовете на организацията. Ето защо държавите членки на СТО по принцип са враждебно настроени към идеята да се дадат повече правомощия на секретарията. Ако обаче се замислим за търговските споразумения, някои от които не отговарят на СТО, си даваме сметка, че никой не спорва тези споразумения в механизма за решаване на спорове на СТО. Въпросът е защо? И можем да се запитаме дали, да, дали не е уместно да дадем на секретарята на СТО възможност да оспорва подобни споразумения като пазител на договора, например. И накрая доклада призовава към сближаване на режимите на дълните държави членки между различните двустранни, регионални и многостранни инициативи, сближаване между търговската и вътрешната политика, както и между търговската политика и нетарифните мерки. На господа, това беше кратко представяне на един много по- всеобхватен доклад. Благодаря ви за вниманието и с нетърпение очаквам вашите коментари и въпроси. Е, Благодаря много. Да, доклада е по-пространен почти 50 страници, но вашето представяне го бе едно много сполучливо обобщение. Госпожо Юргенсен, благодаря господин председателю Морайра за поканата да присъствам на това събитие днес и да представя работата на Интерпарламентарният съвет, защото тя е важна от институционална гледна точка. Искам също така да изразя благодарността си за отличния доклад, изготвен от експертната група и също на генералния директор Лами, че лансира това важно упражнение. и по този начин доклада прави един балансиран принос към дебата за международната търговия и многостранната система. Ние в, Европейск... в Европейската комисия, Европейски съюз а, а, ценим високо а, тези въпроси с многостранната система е една ценност. Ние, членките на СТО, трябва да я подкрепяме всячески, особено в момента с оглед на предизвикателствата към националните економики и глобалните търговски потоци. Доклада се опитва да отговори на това предизвикателство и създава база за размисли. Прави се интересен анализ на предизвикателствата и се дават сериозни препоръки за действия, които господин Куик също излага в своята презентация и изказване. Аз в моите коментари днес ще се спра на един първия как да се е, продължи по дневния ред Дохла. Причината е, че това е изключително важен въпрос за СТО и евентуално до приключване на кръга Доха ще бъде предусловие за едно здравословно продължаване на работата по по-дългосрочните проблеми, които се разглеждат с доклада. Без Доха и нейния дневен ред съществува риск многостранната търговска система а, да загуби посока и а, да подкопае многостранната система и ключовите принципи, на които тя почива. Ние сме съгласни, че такъв подход има голям потенциал и сме уверени, че СТО ще направи голям принос. А, конкретни препоръки за това не се дават, но се осветлява нуждата от нов а, подход на гъвкавост, реципрочност по, а, с оглед на различните реалности в различните държави. Ние се препъваме в въпроса за а, сблъсъка между реципрочността и гъвкавостта особено в индустриалния сектор и преговорите, които се водят там. Този въпрос за гъвкавостта е особено наложителен и в други области, като например търговските улеснения, където е изключително важна гъвкавостта. Тази, това предизвикателство трябва да бъде приоритет за нас. И генералният секретар Лами, генералният директор каза, че в, а, независимо за кого се отнася, дали за богатите страни, защото там живеят много бедни хора, или за бедните страни, където пък живеят много богати хора. Тук се поставя въпроса и за споразуменията, новите въпроси, които могат да бъдат поети от СТО и една възможна реформа в функционирането на СТО. Тези, пре, тези препоръки са много уместни, но зависят от нашата способност да продължим кръга Доха. Кръга за развитие Доха. Това ни връща на ключовия въпрос как е, да продължим разговорите по многостранната перспектива. Е, е, ще се състои с министерска среща през декември тази години и от гледна точка на стопанския сектор има едно така като че ли отливане в сравнение с други области. В този контекст за нас е притеснително, че някои членове на СТО играят тактически игри, и а, с това рискуват, а, с това поставят под риск цялата система. Въпросът с а, търговските улеснения като че ли бе а, взет като заложник. А, и по този начин за сметка на други въпроси, да речем замеделието. А, на, а ние очакваме резултати в, от министерската среща през декември. В а, Женева се състояха няколко срещи тази година които поставят една добра рамка и амбицията е скромна, просто да се постави добра основа. Ние като членове на, Европе... на Световната търговска организация, ако не можем да постигнем договореност по такива не толкова сложни въпроси, как ще се постигна договореност по по-сложните, като търговска либерализация, общата е, селско-стопанска политика, данъците и други. Кратък коментар по регионалните споразумения и нашият ангажимент в двустранните а, е, търговски споразумения. А ние вече започнахме, имаме такъв ангажимент, <clears throat> даваме си сметка за риска, който ще създадат тези усилия, но ние ще третираме тези а, преговори като подготовка на почвата за по-нататъчната разглеждане на проблема за либерализацията и че с това, че ще дадат един а, сигнал за нашата амбиция към отваряне на пазарите и ще а, внесат повече енергия в преговорите в а, Женева. It's clear, however... Ясно е обаче, че такива инициативи трябва да намерят общ знаменател в глобален мащаб и тук СТО играе огромна роля. Днес се променят ценностите и което прави СТО още по-значим стълб. Заключението на експертната група е, че СТО трябва да продължи да се фокусира върху тези въпроси, защото те са изключително уместни. Целта за краткосрочен и средносрочен план – е да имаме девет, деветата министерска среща да бъде успешна, защото това е предусловие за финализиране на а, преговорния кръг в Доха, което е от изключително важно за глобалната търговия. И трябва да наистина да се средоточим енергията си за организиране и успеха на тази среща през декември. Благодаря много. Сега ще при зова нашите гости от е, Интерпарламентарния съюз да се изкажат. Първият, е, който ще зададе въпрос към тях е Шалмут Колц от Европейската левица. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък защото допускам, че за всички е много ясно, че с представането на този доклад вече се започва подготовката на министерската среща през декември. И това ще е една дискусия, която ще тече от днес до декември. Разбира се, всички се нуждаем да тази дискусия да се ускори. Аз ще се спре на пет конкретни проблема. повдигнати от документа. Първо на страница 6, например, и на страница 12 се споменава за проблема. Uh, it is mentioned that we need process from... Uh, помощ за търговията и тук имаме предизвикателството на инвестиции за търговия. Възможно ли е да се обясни малко повече как трябва да функционира, как ще бъде вграден този инструмент в структурата на СТО? Второ, вече започна първия кръг за свързване на предизвикателствата на бъдещата многостранна система, ТПП и ТПИП и други. И в тези 25-26 страници има описание на тарифните мерки, които ще окажат влияние върху изхода в търговията. Всички всички съзнаваме, че търговията трябва да се да, бъд, да върви ръка с ръка с общата економическа политика на всички правителства. Сегашната търговска политика на члени, страните членки на СТО свързана с техните национални предизвикателства, в нея забелязваме противоречия, например Разбира се, трябва да се преодолеят някои принципи, които са а, прияти преди много години, ако искаме да а, една добре функционираща многостранна търговия. Т.е. как тази търговия влияе на обществената, публичната политика на държавите членки на СТО. Също въпроси е за постигане на по-голямо равенство, четем на страница 13 re-ask a little bit. Is it really true that... Наистина, вярно е, че има а, тенденция към по-низки цени в националните економики. И това довежда до по-голямо равенство. Економическото развитие на всяка страна е конкретно, но как можем да намерим общи правила, които да са приемливи за всички и същевременно да укрепат системата. И на последно място замеделието, селското стопанство, това е много важен въпрос, но аз виждам някои противоречия. На страница 5 е, виждаме заключения, после едно по-широко обяснение по-пространно на страница 35, но аз е, тук бих а, е, а, поискал повече обяснения. Благодаря. Благодаря. Ска Келър от Зелените. Благодаря. Благодаря, че ни представихте този интересен доклад. Аз имам два въпроса. Интересуваме какво ще означават инвестициите за търговия. В доклада се говори за да се превърнат в многостранни съществуващите договори за свободна търговия. Освен това се иска допълнителна либерализация на услугите в многостранен контекст. Има група страни, които първоначално решиха да преговарят по GPA. Считате ли, че развиващите се страни ще се съгласят с подобна конвергенция, така както се предлага тук? И в доклада също се въвеждат два от въпросите от Сингапур, които бяха в основата на срещата в Канкун през 2003 година. Става дума за глобалните правила за конкуренция и многостранното споразумение за инвестициите. Какво ви накара да промените становището си и да предложите отново тези въпроси, които бяха спорни в рамките на СТО и не получиха подкрепа от развиващите се държави? Дали има промяна напоследък? Това са въпросите ми. Благодаря ви много. Ah, our colleague, colleague there колегата Дес от Европейската народна партия. Благодаря ви, господин председател. Имам кратък въпрос към комисията. Мисля, че през октомври 2010 година в Страсбург с мнозинство от две трети гласувахме в подкрепа на решение за преговорите с Меркосур и призовахме Европейската комисия да гарантира, че вноса на селскостопански стоки ще бъдат разрешавани само ако се спазват ветеринарните и социални минимални стандарти. Имаше мнозинство от две трети в Страсбург с участието на политическите партии и питам в каква степен комисията се съобразява с тези изисквания. Ние можем да имаме най-солидното законодателство, свързано с фитосанитарния контрол, но могат да се внасят продукти, които съдържат пестициди или други съставки, които са забранени, да речем, Германия. Председателят. Не виждам представители от Интерпарламентарния съюз. Никола Риналди от АЛДЕ. Благодаря ви за този доклад. Считам, че много от заключенията на доклада представляват интерес, те са положителни, но искам да поставя няколко въпроса, които се отнасят първо за това, че за да имаме успех, едно многостранно или двустранно търговско споразумение – изисква да има сближаване на страните чрез мерки, които трябва да се възприемат и реализират на национално ниво. И е, се питам каква оценка би е била направена в това отношение. По-конкретно, с повече търговия може да имаме повече работни места, повече възможности за всички, стига да има добра фискална система на национално равнище, която да е част от преразпределенето на приходите, които се реализират от търговията. Необходимо е да се води битка срещу корупцията, защото винаги има изкушение, когато се извършва търговия или пък има обществени поръчки, има различен опит това отношение. Има бележка, която се отнася до борбата срещу корупция, корупцията. Това не е в компетенциите на, на СТО, а в компетенциите на националните власти. Но това е, е въпрос, който би е, допринесъл за по-успешно провеждане на търговията. Общественото мнение, синдикатите, бизнес организациите трябва да бъдат приобщени. Имаме различен опит в отделните страни, имаме различен опит с различните споразумения. Понякога също парламентите са изцяло ангажирани, в други случаи са доста странични участници. Затова усилията за сближаване трябва да отчитат различните национални политики – които трябва да бъдат въведени, за да имаме истински успешна търговия. Лорд Харисън от името на Интерпарламентарния съюз. Господин председател, парламентаристите са тези, които са най-близко до хората. Ние имаме тук евродепутати, е, имаме също представители от е, различни части на света, които участват в работата на парламентарната конференция е, на СЕТИО. В резюмето на доклада се говори за установяване на по-тесни контакти с обществеността, и се питам дали комисията е помислила как може да се постигне тази цел и могат ли да преведат примери колегите ми от парламентарната конференция на СТО, където са имали успех в контактите си с обществеността при обсъждането на такива търговски въпроси, които са толкова важни за економиките на всяка една от нашите държави. В заключение бих искам да кажа, че Камерата на лордовете неодавна проведе такива контакти с НПО и други организации преди Министерската конференция в Бали и се питам дали това е направено и другаде. Знае, че тук в Европейския парламент тази сутрин сте припитали комисаря Дегухт, бихте ли споделили мнението си? Председателят. Да, нашият опит може да се препоръча. Ние регулярно провеждаме разисквания тук с комисаря Дегухт, който е комисар, отговарящ за търговските въпроси. Аз искам също да поставя един въпрос. Искам да бъда откровен и да кажа, че бях малко разочарован от липсата на по-конкретни предложения в доклада. И въпросът ми е дали това е продукт на самоограничение, наложено от членовете на тази комисия, или пък е свидетелство за това, колко сме отдалечени от постигането на общо разбиране по проблемите пред нас и по какъв начин можем да ги разрешим. Каква беше реакцията на този доклад, ако изобщо е имало такава в коридорите на СТО? Разполагате ли с информация по въпроса? Искам да дам думата отново. Има още един желаящ да се изкаже. Бихте ли се представите ли? Мишел Назал от Йордания. Докладът, както вие подчертахте, маркира някои въпроси, но не навлиза в подробности. На базата на опита на Йордания и състоянието на съседните страни, където има по-ефтина енергия, по-ефтини услуги и стоки, има държави, които не блокират е, от е, свободно предвижване от транспортни връзки и това им е, дава предимство пред йорданските продукти, така че ние бяхме първите да подпишем споразумението с ЕТО. Ние изпитваме проблеми, които са само маркирани в заглавия и подзаглавия, но не са разгледани по-конкретно. Индустриализираните държави излякоха повече е, предимства от е, членството си в СТО, отколкото развиващи се държави, каквато е и Йордания. Бихме искали да видим по-подробно отразяване на проблемите, които са от интерес на, за развиващите се държави, а не толкова за индустриализираните държави. Този панел няма да изготви втори доклад, но нека да дам думата отново на ораторите. Първо господин Пик. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че първият въпрос беше свързан с помощ за търговия. Ако вземем пред факта, че невероятно ще има споразумение за улесняване на търговията, това вероятно ще е отличен пример за това как за в бъдеще могат да се осъществяват инвестиции, в частност в развиващите се стри в областта на околната среда и които ще ускорят превозването на продукти през граница, което със сигурност ще улесни и подобри дейността на СТО. Не съм сигурна дали разбрах въпроса за нетарифните бариери. Господин Ярк съвсем ясно заяви, че СТО оставя широко поле на действие на национа... в областта на националното законодателство, в частност по отношение на търговията и околната среда и а, разрешаването на спорове в рамките на СТО. дали винаги се гарантира добро качество, както пита господин Тес, вие имате право да си задавате този въпрос. Но е ясно, че премахването на бариерието със сигурност водят до повече либерализация и надяваме се до повече богатство. По отношение на същото стопанство, в доклада, ако не се лъжа, се твърди, че има достатъчно възможности за взимане на мерки, за да не се стига до противоречия. Следващият въпрос свързан с инвестициите и промените по отношение на инвестициите. Ако погледнем последните 15 години, Една от промените, отразена в доклада, е световната верига. Как търгуваме днес? Ако искаме да засилим, да подкрепим световната производствена верига, дали нямаме нужда от увеличаване и на инвестициите? Дали страните, които участват в тази световна верига не смятат, че ако разполагат с едно международно споразумение, което са подписали и ратифицирали, те ще могат да се възползват от всички ползи на тази световна верига. Предполагам, че те няма да могат да се възползват от нея в същата степен, ако го няма това споразумение. Така че, както виждате, има промени, които са настъпили през последните години, които не бяха взети предвид от ЦТО през 2001 година. по въпроса за корупцията и прозрачността. Ясно е, че има нужда от повече прозрачност. Това е неоспоримо. Трябва да има сближаване и това е сложният, трудният въпрос, който се постави в целият доклад. Въпросът е какво поле на действие трябва да се предостави и в кой момент регу... регулация вреди на търговските правила. Отново казвам, разполагаме с достатъчно поле на действие за курса на политиките и ако разгледаме дейността на органа за разрешаване на спорове, си даваме сметка, че има практики, които съществуваха преди 20 години, които вече са недопустими благодарение на дейността на СТО. Не мога да коментирам участието на парламентаристите. Мога само да кажа няколко думи за форума на заинтересованите страни в рамките на СТО и мога да ви уверя, че ежегодно води много интересни дискусии в рамките на този форум и с други заинтересовани страни. Да, има някаква тенденция работодателите да комуникират най-вече с работодатели и НПО с НПО, но през последните три години започна да се подобрява диалогът между различните заинтересовани страни. Разбира се, не, не ние намираме някакво решение. Решението ще се вземе от, в рамките на самото СТО. Господин председател, казвате, че сте разочаровани от липсата на конкретни предложения. Ако внимателно прочетете доклада, ще а, намерите предложения. Може би те не са достатъчно конкретни, но пак казвам, тук има предложения, които към момента никой не може да превърне в действителност. И вие сте прав, но въпро... моят въпрос е откъде идва политическата воля за напредък в СТО? И има ли такава политическа воля в момента? Така че да, струва ми се, че има известна самоцензура при изготвянето на този доклад. Но ако погледнете къде точно сме в а, момента, в рамките на преговорите, си даваме сметка, че ще има и много други неща, които трябва да се договарят на по-късен етап. Като, например, ограниченията върху износа, инвестициите и услугите. Това са проблеми, които трябва да бъдат формулирани Хубавото на един такъв доклад е, че той може да формулира проблемите и да предлага решения. А вече правителствата решават дали има възможност и консенсус за водене на преговори и намиране на решения на тези проблеми. Благодаря ви, госпожо Йоркенсен. Не сте споменали фактът, че редица държави са взели за заложник споразумението за улесняване на търговията, за да спечелят позиции други преговори. Може ли да цитирате кои са тези държави? Благодаря, господин председател. Предпочитам да не цитирам конкретни държави, но се надявам всички те да, по, да имат по-консултивен подход в Женева. Ще бъда съвсем кратка. Редица от въпросите бяха по-скоро насочени към авторите на доклада, а аз не съм сред тях и не бих искал да спекулирам за техните за тяхното мнение, но имаше и въпрос конкретно насочен към Европейската комисия. Ще отговоря първо на него, след като ще направя няколко общи коментара. Конкретният въпрос, даден към Европейската комисия, е свързан с регламента по отношение на фитосанитарните изисквания и безопасността на хранителните продукти ще потвърдя. Действително в Европейския съюз прилагаме много цялостна, много строга рамка в областта на фитосанитарните изисквания и разбира се тази законодателна рамка се прилага за всички търговски а, споразумения и всички продукти внасени в Европейския съюз. Също така мога да ви уверя, че продължаваме да разработваме законодателството, когато това се оказва уместно, за да се гарантира общественото здраве на европейските потребители. Имаше редица въпроси, свързани с въздействието на търговията върху развитието и равенството на различните държави. Тук ще ви припомня документът, представен от председателя Парозо пред съвета по-рано тази година, където се подчертава колко важни са вътрешните рамки и вътрешното функциониране на държавите, за да могат те да се възползват от международното сътрудничество. Имаше и въпрос за липсата на подробности и общия характер на редица от направените в доклада препоръки. Споменим едно изключение. Става въпрос за СТО и необходимостта за гъвкавост и кръга за преговори от Доха. Като виждате, има известно малко повече конкретност в препоръката в сравнение с останалата част от доклада, където препоръките са доста по-общи можем да се запитаме дали този факт де факт, на практика си има предвид сериозните промени настъпили в световната економика през последното десетилетие и как тези съществени промени се отразяват върху многостранната търговска система и как трябва да ги вземем предвид в работата си в Женева и в организацията на СТО зададохте въпрос за презентацията, за, за представянето на доклада в Женева и какви бях, какъв беше отзвука след това представяне. Всъщност, редица от а, експертите признаха, че е имало много сериозни разминавания между становищата им, което е довело до компромисни, много по-общи препоръки бяха основните въпроси, които исках да спомена. Разбира се, с радост ще отговоря на други конкретни въпроси към Европейската комисия. Благодаря и на двамата ни оратори. Това беше по точка 23. Благодаря на, за участието на останалите членове на правителния съвет на парламентарната конференция относно СТО. Разбира се, може да останете и да изслушат останалите част от заседанието, въпреки че тя не е пряко свързана с ЕТО. Ако решите да си тръгнете, ще ви припомня, че съвместно заседание започва утре в 10 часа сутринта. И бих искал да ви помоля да дойдете в 9.15, за да сме сигурни, че ще започнем на време, тъй като дневният ни ред е много натоварен. Благодаря ви за присъствието днес и за участие в това заседание. А сега да се върнем на точка 20 от дневния ред. Oh, You better start, otherwise they... Мога ли да помоля тези, които напуснат, да пускат залата, да го направят възможно най-бързо и най-тихо, за да можем да продължим с нашето заседание. Okay. Добре. Следващата точка от дневния ред, повтарям, е точка 20. Става въпрос за становище от нашата парламентарна комисия до водещата комисия ЕНВИ по законодателния текст изменение на директивата относно качеството на горивата и на директивата за възобновяемите източници. Докладчик в нашата комисия е Хосефа Андрес Барея. И днес ще обсъдим измененията, внесени по нейният проект доклад. Отново ще ви помоля да запазите тишина. Хосеф, имате думата. Е, е... Благодаря, господин председателю. Това е становище, на, в което МВ е водеща, но, както вече казахме на предишната работна среща. Това е доклад за качеството на горивата и за възобновяемите източници, енергийни източници. 130 изменения е значим обем и отрезява важността на това проекто становище. Много въпроси разглеждаме в него. Първо е признаването на един противоречив метод на калкулиране, който, по който има много да се желае, но ние си даваме сметка, че не можем да си затворим очите за него и също е необходимо да се каже, че трябва да се работи на базата на доказани, надежни данни, които да не, бъдат, да не могат да бъдат успорвани. В становището се говори за необходимостта от такъв надежден метод. Втората поколение биогорива трябва също да отговарят на тези високи изисквания. И те не бива да бъдат третирани по различен начин. Не смятаме, че още е достатъчно зрял метода, а трябва да имаме преходен период и възможност за гъвкавост през този преходен период. С интерес посрещнахме едно изменение, отнасящо се до възобновяемите енергийни източници в рамките на целта от 10%. Това ще промени метода на комисията, тъй като ще, и ще има голямо въздействие върху пазара. Възможно е да не можем така лесно да намерим метода за второто поколение биогорива и за това трябва да се внесат изменения, за да се реши този въпрос. Трябва да се опитаме да подобрим прозрачността и ефективността на националните методи, но ние не сме сигурни дали а, трябва да бъде предмет на тази директива или въпрос, който да си решават държавите членки. Аз ще помоля комисията да хвърля светлина по този въпрос. Много е а, сложен. Вече се проведаха редица технически срещи и трябва да продължим напред, но да си кажем ясно какво, по какво сме взели конкретно решение. И по този начин да разсеем притесненията. Така че ще съм благодарна, ако комисията а, обясни какъв е модела за а, а, горивата, а и за устойчивото развитие. Що, както показват редица от измененията, Интересът към това досие е много голям и след това сега ще изслушаме и докладчиците в сянка. Изабел. Благодаря, господин председателю. Благодаря също на, на колегата, която въведе становището. Някои, още на първата техническа среща успяхме да идентифицираме някои от проблемите. Що се отнася до критериите за добавяне на биогорива и за устойчивостта? а, мисля, че те не са най-важните въпроси са отрезени от докладчика. Метода на изчисляване, така нареченият ИЛОК метод, множественото броене. Вече проведахме дискусии по темата. Редица други комисии също са ангажирани по този въпрос и и вече бе признато, че ефекта на калкулиране по, тази, по този метод ILOC е още далеч от идеалното желано и има какво да се желае. Вие казахте, че метода на калкулиране не е перфектен, но но нека кажем, че по-добре с оглед на важността да използваме и не толкова перфектен метод, а, като разбира се внимаваме да не нанесем вреди. И моделът iLook се почива на множеството флуктуации, около 2000% стойността на изкопаемите горива. А ние трябва да се слушаме в съвета на учените и да сме много пазливи, когато вземаме политически решения, защото моделът е още незрял и би могъл да нанесе вреда на сектора, да се загубят работни места и така нататък. Други въпроси, с другия въпрос, също осветен от докладчицата, се отнася до много множественото броене. Трудно е тук да опишем нещата в контраст бяло, черно, добро и лошо. И трябва да избягваме създаването на изкуствено претегляне на баланса между различните съставки на, говори, на горивата. Има няколко поколения биогорива и ние със сигурност трябва да се фокусираме върху разработването на второто и третото поколение, но пак казвам да не мислим в стила черно-бяло. А когато видим до какво ще доведе всичко това в края на краищата, не означава непременно увеличаване на биогоривата в, транзит, в транспортния сектор посредством този метод. Точно обратното, 25% използване на биогорива е по-добре, отколкото 100 използване на другите познати горива. Това е, би била една устойчив, е, устойчива пропорция. Разбира се, ако средните и малки предприятия и разбира се, ако те са готови и заедно малките и средни предприятия, потребителите да платят цената – доста време ще е нужно на, на стопанския сектор в Европа да се нагоди и ще наруши до известна степен баланса в търговията с суровини. Съществува и риска да ставаме все по-зависими от внос. Така че смятам, че трябва да навлеземе в по-надълбоко в техническите детайли, за да стигнем до едно разумно политическо решение. Благодаря много. Благодаря за така добрия доклад. Това е един въпрос, който всички ние съзнаваме, че расте все повече и повече и може да доведе до нежелани последици, свързане с емисиите на въглероден двуокис и иска разумни решения. Но тук работят по-умни от нас хора и може би ще се намерят по-интересни начини, които ще ни водят по пътя като например промената в използването на земята. Смятам, че колегите наистина подхождат конструктивно, предлагайки такъв голям брой изменения. Особено в тази комисия имаме значителен обем информация а, и като и преценяваме дали да одобрим или не. Но обикновено са ни нужни пълните доклади, защото още от самото начало искаме да покажем ангажираност и за мен това е важно. собствеността на земята, особено в развиващите страни, е много ужасно тежък въпрос и може би не е търговски въпрос, когато си спол... говорим за промяна на ползването на земята. В голяма степен целият развиващ се свят няма добра структура по отношение на собствеността на земята. Често се оказва, че а, а, да речем а, стърж, стършината в селото притежава нотариален акт, но всъщност не е така. И тук също възникват и въпроси на човешките права, екологични въпроси. А, сега въпроса за правата върху земята е изключително важен. Една е от, един от другите начини, който би бил интересно да погледнем от гледна точка на Европа към развиващите се страни, е въпросът за прозрачността. Ние постоянно наблягаме на необходимостта от прозрачност във всички области горско стопанство, транспорт и така нататък. Земя, която няма ясен собственик, може да бъде проблем. Аз неодавно посетих едно село в Малауи. Бях първата бяла, която, те, която посещава това село. И то наистина беше много изолирано, но всички имаха мобилни телефони. И ето как ние можем да а, настояваме в този контекст за прозрачността. Като работиме с държавите членки, с стопанския сектор, по един конструктивен начин. Затова смятам, че този доклад е много навременен. И последното, което искам да добавя, много съм загрижена за свръх сложната счетоводна система. Тя има достоинства, но в същевременно може би някои от нещата се изкривяват. А според мен трябва да се ориентираме към възможно най-упростена система на изчисление и отчетност. Благодаря. Трябва да приключим този въпрос скоро. Следващият оратор Пол Мърфи от ГУЕ. Благодаря. Когато се запознаем с измененията, става ясно, че някои от тях са в диаметрално различни посоки. Има някои въпроси, по които ще можем да постигнем компромис, но по други такъв компромис е малко вероятен да се постигне. Трябва да покажем дали а, действително сериозно гледаме на намаляването на емисиите на парникови газове, дали можем да извлечем полуки от това, което ни е известно за биогоривата от пълново поколение и какви са ефектите от тях, как те допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове. В този смисъл ние сме представили предложения за изменения, за да очертаем някои от ключовите моменти. Първо, въвеждането над 5% от биогорива от първо поколение. Ние предлагаме това да бъде 3%, като се отчитат проблемите, които обсъдихме при предишни заседания, посветени на тази тема. На второ място, въвеждането на фактора за косвената промяна в земеползването На трето място укрепване на критериите за устойчивост, обръщане на особено внимание за заграбването на земи, обръщане на внимание на нуждите на кореното население. Това са и критерии, които трябва да бъдат вземани предвид. На четвърто място укрепване на системата за проверка на изпълнението. Има модел на база на предишен а, опит за извършване на такава проверка. Има известна въпросителка, въпросителна в каква степен някои от тези продукти, които се разглеждат а, като биогорива от второ а, поколение, са действително такива. Също е, е, има някои въпросителни, свързани с е, списъка, отнасящ се до мултиплициращият фактор. Благодаря. Други желаящи да се изкажат по темата? Господин Дес. Благодаря, господин председател. Когато беше въведена квотата от 10%, аз твърдо се противопоставих. Още тогава осъзнах, че квота от а, такъв мащаб ще насърчи погрешни инвестиции. Мнозина от а, екологичните организации а, ме критикуваха, защото читаха, че съм против опазването на околната среда. Сега обаче нещата се обърнаха сега ме критикуват за това, че не искам да се отхвърли квотата и че искам да се ограничат инвестициите до 7%. Ние трябва да гарантираме така, че инвестициите, които вече са направени, да бъдат гарантирани в дългосрочна перспектива, иначе ще се похабят много средства. Трябва да има постепен преход, според мен. На второ място, аз съм за това да разгледаме въпроса а, за влаганите ресурси. Ние не можем да изпълним квотата за биогорива с внос на стоки, произведени там, където няма а, контрол. Нашето нашата квота за биогорива. Трябва да държи сметка и за вноса на съмнителни стоки от трети държави. Биоетанол, който се изнася от Бразилия в САЩ и се реекспортира от там за Европа с експортни преференции, е въпрос, който който също трябва да се има предвид. Ние не бива да насърчаваме подобно движение чрез разпоредбите, които приемаме. На следващо място, какво да се прави с готварските мазнини? В Белгия хората използват много мазнина за традиционните пържени картофки и биха искали да използват а, този ресурс за биогорива и да се преработва тези мазнини. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря на Ланген. Аз искам да подчертая това, което каза госпожа а, Белингер. Аз съм а, бил фермер и аз отглеждах а, рапица. Един от първите, който отглеждаше а, рапицата в а, Германия. Не знае как се очита рапицата, когато се разглежда а, въпроса за непреките промени в взаимоползването. Докато се използва течно гориво за отопление, няма смисъл да се произвеждат течни горива, които използват твърда биомаса защото твърдата, а не течна биомаза е най-ефикасната. И това ще а, замени горивото за отопление. Не зная защо има такава еуфория, свързана с второто поколение а, биогорива. На второ място, като фермер, аз никога не бих позволил да се генерира а, електроенергия с а, течно гориво. Аз трябва да използвам а, тези отпадни материали като компост за нивите и ние можем да навредим на околната среда, ако отклоним използването на този ресурс за биогорива. Зелените твърдят, че могат да се използва рапицата за производство на биогорива. Те непрекъснато настояват да се използват протеинови култури, които се отглеждат в Европа за тази цел превръщането на 4 тона рапица в 2,3 тона течно гориво. Това означава, че губим 2 тона. А ние бихме могли да направим нещо по-добро. Аз не, не счита, че едва ли е необходимо да се изготвя специализиран доклад по въпроса. Рапицата е една от най-добрите култури, с която разполагаме в Европа е, и с нея са засяти 4,5 е, милиона хектара в Европа. Това е култура, която може да се отглежда 11 месеца без ерозия на почвата. И е, това подкопава изцяло идеята за непреките промени в земеползването. Не зная откъде идват идеите на, на учените, но ми се струват е, неудачни. Господин Франштайн от Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добрия доклад, както и, и за разискванията днес след обед. Виждаме, че това е тема, която е предизвикала вашия интерес също. Разбираме, че има някои важни международни търговски аспекти, свързани с това досие, за които следва да държим сметка. На първо място, от гледна точка на Европейската комисия, изцяло споделяме гледната точка, че каквото и решение да бъде намерено за справяне с косвените промени в взаимоползването, ние трябва да сме в съответствие с нормите на СТО. Това е една от водещите принципи в анализа на комисията, както и в оценката на въздействието, осъществено от комисията. Това е един от критериите, който приложихме. Читам, че предложението, направено от Европейската комисия, отчита тези аспекти. Сега искам накратко да се спра, а, до, за да обясня какво точно предлага Европейската комисия, що се а, отнася а, до общата селскостопанска политика. А, когато обсъждаме въпроса не само в вашата комисия, но и изобщо, не е съвършено и ясно какво означава наложената горна граница. So this is not a cap on how much first generation не става дума за таван, що се отнася до това колко биогорива могат да се изразходват, колко биогорива от първо поколение да се произвеждат. Това е таван, колко биогорива от първо поколение насърчаваме да бъдат произвеждани чрез европейските директиви, като възобновяема енергия. Ако имаме таван от 5%, това не означава, че държавите членки няма да могат да отглеждат над това ниво, що се отнася до производството или потреблението на биогорива от първо поколение. Това също не означава, че държавите членки няма да могат да предоставят държавни помощи. Например, на биогорива от първо поколение отвъд тези 5%. Това само означава, че държавите членки могат да отчитат до 5% за целта за квотата за биогорива. 10% е квота, която е за всички държави членки и те трябва да я запълнят с биогорива от първо поколение или с по-съвършени биогорива от второ или следващо поколение. Ако държавите членки желаят, могат да развиват биогоривата, ние просто предоставяме стимули чрез европейското законодателство. Бих искал накратко също да се спра на моделирането, защото беше споменат въпроса тук. Европейската комисия беше пределно ясна, изразявайки становището си относно доброто моделиране, което се ползваше при вземането на решението по това предложение. Моделирането и стойностите за косвено промяна в земеползването в резултат на него са достатъчно стабилни, за да се използват за регуляторни нужни. Не считаме, че може да използваме моделирането, за да определим кои биогорива са устойчиви или не устойчиви, кои да получават държавни помощи и кои да не получават такава помощ. Не считаме, че това моделиране е достатъчно стабилно, за да се използва за сигнал за подобряване на прозрачността на пазара и за отчетите, които държавите членки трябва да направят за комисията по двете директиви. Ето защо ние вече вземаме предвид, че съществува доста неяснота относно моделирането и тази неяснота едва ли ще бъде преодоляна в скоро време. Когато говорим за измененията, които се предлагат от вашата парламентарна комисия, те са толкова много, че аз няма да се спирам на всички от тях, дори няма да правя такъв опит, но ще се спра само на няколко от тях. На първо място идеята по какъв начин да се отчитат електроенергията на базата на възобновяеми източници. Целите, поставени в директивата, не се отнасят до биогоривата, а до възобновяема енергия в транспорта, което означава възобновяеми енергии, които се използват и за производство на електроенергия. Сега може да се отчита многократно, особено ако имаме а, някакви а, безпокойства, че се даде мултипликатор на подобна електроенергия, която се използва в железниците. И какъв е делът на електроенергията, която се създава така ще се доближим доста до целта, а това не е намерението ни. Ние даваме допълнителен мулти, а, мултипликатор на възобновяваните енергии в транспорта, защото там са необходими допълнителни стимули а, за разработването на електромобили. Не става дума за, за други видове транспорт. И така няколко думи по някои от въпросите, които бяха а, застъпени в дебата собственост върху земята, права на земеполстване и прочее. Комисията изготви доклад в края на март. Има доклад за напредъка, който изготвихме и стигнахме до извода, че към момента няма доказателства, че допълнителното търсене на биогорива в Европейският съюз е довело до каквито и да било отрицателни ефекти, що се отнася до земеползването или правата на а, земеползване или пък заграването на земи в а, развиващите се държави, но това са все въпроси, които ще продължим да следим и в бъдеще. И последното, което искам да спомена, се отнася до многократното отчитане. Читам, че това е важно, за да се отправи ясен сигнал на пазара, че съществуват биогорива, които трябва да се оценяват по-високо. Това са биогоривата, които се произвеждат от източници, които не изискват ползване на земя. Това са отпадъци, както и втечнен газ. Тук не се създава потребност от ползването на земи за производство на биогорива. Има много добри елементи в доклада. Adopted as proposed in certain cases. Thank you very much. Thank you. To conclude, в заключение, Хосе Андреас има думата. Благодаря на всички изказали се. на тези, които са съгласни с мен, тези, които не са чак толкова съгласни. Мисля, че всички им сме единодушни по един въпрос, а именно не искаме загуба на земеделски земи, нито пък обезлесяване в развиващите се страни. Въпросът е дали системата за изчисляване на косвената промяна за меползването е надежна система. Самата Европейска комисия твърди, че системата не е надежна, но е единственото, което съществува. Не знам, може би трябва да проверим дали няма други модели, разработени от университети, например. Европейската комисия е възприела този модел, смята го за надежден и адекватен и го използва до момента. Той се използва за избягване на обезлесяването и е, за изчисляване на субсидиите за мобей, биогорива. Така че първо въпрос е дали ще запазим е, същата система за изчисляване. Второ място, дали ще продължим този същ сложим модел на изчисление или ще преминем на модел на изчисление с проценти. Ние също поискахме изготвянето на оценка на въздействие. Относно защитата на интересите на предприятията, които вече са инвестирали, които са производители на биогорива и които сами твърдят, че биогоривата от второ поколение не постигат необходимите изчаквания. Вярно, ние искаме да насърчим производството на биогорива второ поколение, но може би трябва да оставим някакво поле за развитие и на биогоривата от първо поколение. Струва ми се, че ще трябва да проведем редица от много по-технически заседания, за да разберем действително какъв е метод на изчисление и какво е посланието, което искаме да отправим към пазара. Искаме да запазим земеделската земя и да не допускаме отглеждането на култури за производство на биогорива на земи, които трябва да се използват за производство на земеделски продукти. Но пак казвам, за мен цялата система за изчисление е много сложна. Аз самата не я разбирам и не знам как можем да, да мерим по-добър модел на изчисление. Председателят да, действително е много сложен въпрос. Ще гласуваме на следващата редовна следващото редовно заседание на нашата комисия през месец юни. И така стигаме до точка 25 от дневния ред. Става въпрос за представяне на доклада на делегация на нашата комисия, делегация, която посети Тринидад и Тобаго и участва в заседание на съвместния парламентарен комитет Кари Форум ЕС, който беше създаден от и партньорство за економическо сътрудничество с Кари Форум. Докладчик е Девид Мартин и му давам думата. Благодаря ви, господин председател. Само бих искал да припомня председателят. Моля за внимание. Господин Мартин, само бих искал да припомня, че именно нашата парламентарна комисия настояваше при приемането на партньорство за економическо сътрудничество с Форум, което е единственото пълно а, такова споразумение, което имаме на наше разположение и да създадем тази парламент... съместна парламентарна комитет. Това е четвъртата ни среща. Първата беше през 2011 година. Този път, както казахте, се срещнахме в Триндати Тобенко. Тобаго. Трябва да отбележа, че срещата беше организирана изключително добре от нашите домакини и че беше посетена от много високо поставени представители на партньорите ни от Кари Форум. Нашата делегация състоеше от шестима членове, които участваха много активно. И имахме много добра подкрепа от страна на екипа ни двете служителки за катерата Алина и Бланка. Разгледахме правилника за дейността на комитета и а, е, мога с радост да ви кажа, че всички органи с изключение консултативния комитет вече са създадени. Освен това, успяхме да договорим и други вътрешни въпроси, като например председателството. Всичко това са важни въпроси, така че от тук нататък ще може да се заемем с работата по същество. Втората сесия на заседанието беше председателство от генералния директор на Акари форум той беше много впечатляващ. Ние бяхме изключително впечатлени от а, предишните му предишният му опит. Имахме известни проблеми и мога да си го сега с предишният генерален директор, но сегашният работи много професионално. Той постигна редица въпроси по отношение на намаляването на тарифите и в частност въпроса за автомобилите втора ръка и хартията. Нито един от двата въпроса не беше разрешен, защото комисията има много ясна позиция относно намаляването на а, тарифите в това отношение и не можем да се отместим от тях. Те изградиха също така притеснения относно позицията на парламента и на а, комисията относно диференциацията за бъдеще в европейската политика за помощ и как тя ще се отстрани на Карибите. Подчертах колко важна е ролята на културните въпроси, като в културата те включват и въпроси свързани с образованието, спорта и а, националното историческо наследство. Знаете, че а, Карибите са родина на Хюсейн Болт и те се надяват да могат да се възползват популярността на такива спортисти и печалбите от тази популярност да се връщат обратно в техните страни, а не да изтичат някъде другаде. Подигнахме и въпроса за изискванията в рамките на визовия режим за граждани на Карибите, които пътуват до Европейския съюз. Това не е въпрос, който е включен в споразумението за економическо партньорство, но той засяга и на практика се превръща в нетарифна бариера пред търговията и се надяваме да намерим решение на този проблем, свързан с визите. Второ, следващият етап на заседанието беше представение на различни сектори на манифатурното производство и на архитектите. Всички те се сблъскват с проблеми при прилагането на споразумението за економическо партньорство, но също така изразиха и оптимизъм за по-нататъчното прилагане на споразумението. И накрая посетихме университета. Отново подчертахме колко важно е образованието за региона, както за привличане на студенти от региона, така и възможност за привличане на студенти от региона тук в Европейския съюз и включването им в цялостната мрежа. И накрая по отношение на бившите а, захарни плантации и тяхната възможност за преструктуриране. Заседанието приключи с а, посещение на а, председателството на Европейския съюз в Карибите отново в много положителен дух. Като цяло атмосферата на работа през двата дни беше много положителна. Бяхме много впечатлени от положените усилия при организирането на това мероприятие. Оказва се, че, ясно е, че споразумението за економическо партньорство все още не е влязло напълно в сила и все още очакваме някои положителни, положително въздействие. Председателят, да, гледайки снимките, действително стана впечатлението, че посещението ви е било много приятно. Господин Фисас, вие сте член на делегацията, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Исках само да повторя казаното от а, господин Девид Мартин, а именно, между другото, трябва да отбележи, че той беше отличен председател на нашата делегация. Беше отлична атмосфера на работа с, в рамките на нашата делегация. Домакините ни бяха организирали великолепно мероприятието. Това действително са държави, на които трябва да помогнем. Те се сблъскват с множество трудности. Всъщност има различни организации в региона, като Тариф Тариф Тарифком, които обединяват различни държави. В един случай се обединяват едни при, държави, извинете, в друг случай се обединяват други държави, което осложнява постигането на споразумения. Не бива да забравяме, че в региона има и отвъдморски територии, които принадлежат на европейски държави. Всичко това прави трудно сключването на съвместни споразумения. Важните обсъдени теми бяха споменати от Девид Мартин. Мисля, че действително е важно да продължим сътрудничеството и помощта за развитие от страна на Европа. Аз съм член на парламентарната комисия по развитие и ще настоявам за този въпрос. Но действително един от най-важните въпроси беше отмяната на визовия режим. Това е въпрос, който много вълнува нашите партньори. Те питат, може ли да се умисли някакво облегчаване на визовия режим. Обляза се колко е важно и сътрудничеството по отношение на културните въпроси и образованието. Нямам какво друго да допълня към доклада на господин Мартин. Той не съм беше отличен. Председателят благодаря. Господин Яковлини, аз също бях искала да благодаря на Дейвид за начина по който председателства делегацията. Действително се справи лично тази задача. Цели този регион е много стимулиращ. Те са на граница между различни видове преференциални отношения. Много са близо от една страна от Съединените щати, от друга страна са част от е, Южна Америка, от Латинска Америка. А не бива да забравяме и Европа. Тя е по-далече географска гледна точка, но има много здрави исторически и културни връзки. Това са въпроси, които обсъдихме и тази сутрин. Мисля, че трябва да работим в областта на културата и образованието, това е действително е област, която може да се постигне напредък в рамките на споразумението за економическо партньорство в регион на Карибите. Те са много горди с това, което имат като културно наследство. Те искат да го предложат и също така са готови да се учат. И аз искам да подчертая колко важен е въпросът за визите. Той е от ключово значение за партньорите ни от Карибите. Те много настояха върху визовия режим и смятам, че тук действително нашият подход е погрешен. Няма сериозен, сериозна опасност от незаконна миграция, идваща от Тринати и Тобаго. Всъщност това е един вид економическа и търговска дискриминация. Благодаря и последна последен въпрос към Девид Мартин. Как оценявате ролята на парламентаристите от Форум, Те следят и за прилагането на споразумението за економическо партньорство. Девид Мартин. Това е много добър въпрос. Имаше участие на много високо равнище, както вече казах, но а, това е едно две остриятия, защото в някои случаи те са и парламентаристи, имаше обаче и министри на търговията, например. А според мен идеята на един такъв съместен парламентарен комитет е да се срещнем с обикновените членове на парламента. Така че, така както участието от тази среща показа, че има много голям интерес от страна на правителствата на страните от Карибите към споразумението за пънско партньорство, но ни беше трудно да преценим дали има по-широк интерес сред парламентаристите. Тази среща не може да ни покаже председателят. Да, но поне за нас е много положително да можем да следим на място прилагането на споразумението за економическо партньорство. И така стигаме до точка 26, информация за текущите тристранни срещи. There. А, докладчикът тук. И аз също съм участвал във всички а, тези преговори. Няколко минути ще посветим на състоянието на нещата. по регламента за многогодишната финансова рамка и Грузия. Ние сме много близо до споразумение с съвета по двете. Комисията оттегли инициативата по рамковото споразумение, но въпреки това двата законодателя, т.е. съвета и ние се съгласихме по едно виртуално, така да се каже, виртуално споразумение и решихме да го а, спишем като една съвместна декларация с а, Грузия, което ще рече с един куршум а, убиваме два заека по регламента с Грузия. И тези съвместна декларация инкорпорира цялото споразумение, което сме договорено с съвета. А това не може да приеме формата на регламент, защото инициативата е била оттеглена от комисията. Може би тази вечер, след половин час, ще ще имаме тристранни преговори с съвета. Може би тази вечер, точно по време на тези преговори, ще постигнем окончателно а, решение, защото въпроса се протака доста време и не му се намира решение. Направен е много значим прогрес от ирландското председателство, като спази много от нашите изисквания по отношение на търговския омнибус. Очакват се реакциите на докладчиците в сянка, за да може да се каже на съвета дали сме удовлетворени. Много е вероятно екипът да каже да на най-последното предложение на съвета, обаче по търговският е, омнибус е, за а, е, имаме докладчик, но още не сме постигнали резултат, тъй като предложението, което идва от съвета, не го намираме за изцяло за удовлетворително за нас. Колкото и да са направили те стъпки напред в посока с сближаване с нас. Де двете вървят заедно. Дори да се съгласиме по търговски омнибус 2, трябва да изчакаме решение по омнибус 1. Но моето така предварително усещане, следейки преговорите още от а, старта им, че едва ли а, че а, ще постигнем резултат окончателен до края на ирландското председателство. Разбира се, очакваме свежа кръв в преговорите, вероятно в а, следващите няколко две-три седмици. Това смятаме една добра новина. Някакви въпроси? Да, Дейвид, малък въпрос по, по прогреса по Омнибус 2? Има ли вероятност да се приключи до края на ирландското председателство председателя? Да почакаме, да изчакаме и ще видим. Аз съм доста уверен. За първи път в комисията оттегля инициатива, защото не харесва начина по който двамата законодатели са постигнали споразумение. И за първи път, независимо от това оттегляне, двамата законодатели решават да продължат и да стигнат до споразумение. Разбира се, то не може да облече дрехата на регламент, но все пак ще олицетворява до такъв. То няма формата на регламент, няма членове, но другото е там, което ще рече в бъдеще всички такива подобни казуси ще бъдат разглеждани по подобни маниер. когато бъдат внесени в парламента. Това е един положителен изход за Съюза и за страните, които, на които се оказва помощ. Мисля, че това беше оригинален начин и комисията не възразява по този начин на продължаване на нещата и мисля, че всъщност се получава едно официално, формално а, споразумение. Дейности на групата по мониторинг. Тук отговарящият присъства ли? Да, Бенд. Колумбия и Перу. Кол... Sometimes in our own official papers, instead of Colombia, we have Значи важно е Колумбия, не Колумбия, не е федералния регион в САЩ. Може би тук немското произношение би било по-добро. Групата по мониторинг се срещна и ние решихме след приключването на търговско споразумение всеки път да имаме поглед изкъсо върху нещата и да проверяваме изпълнението на пътната карта за тези две страни, Перу и Колумбия. Die sich ja auch verpflichtet hat, äh, den Prozess. И тук и комисията по ангажимента да следи отблизо процеса а, и чрез резолюция на парламента една година след влизането в сила на споразумението ще проведем семинар заедно с нашите партньори Перу и Колумбия, най-вече като ще ангажираме участието на гражданското общество, за да проверим до каква степен е напреднало изпълнението. За Кавказ има ли някой? Няма. Виетнам? Не. Индия? Мария Бадия. Gracias, presidente. Llevamos una larga... Благодаря много, господин председателю. Много дълъг ден беше днешния и за това ще се кратка спрем преговорите по споразумението с Индия се оказаха костели в Орех. Ние се срещнахме с няколко пъти с мониторинговата група и поддържаме тясни връзки с преговор, преговорния екип на Европейската комисия. Посетихме Делхи Колкута, Калкута преди няколко седмици. Положението е нестабилно, неясно. Това трябва да се каже. Не всички вярват, че ще можем да постигнем напредък до юли или септември с оглед на изборите до година. Втория въпрос е, че е тежко положението с индийското правителство, вътрешна правителствена нестабилност. Парламента не можа да приеме необходимите закони, особено по застраховките и обществените поръчки по, осигуряв, по осигуряването и всичко е парализирано в момента. Нито, нито една от тези необходими решения не бе взето. Правителството а, а, е замесено в корупционни скандали. Може би и през юни до средата на юли да имаме някакъв пробив а, за продължаване на преговорите а, защото има въпроси, които трябва да бъдат а, а, изяснени преди да се положат първите подписи. Но трябва законодателство да има в някои области, а едва ли има в време за това. Има възможност да а, въведем известни на условност с оглед постигане на споразумение, но не можем да вземем решение. Техния парламент е, трябва а, да го вземе преди да се стигне до подписване на това ново споразумение. Това е една от възможностите. Има и други висящи въпроси. Както знаете, един от тях опира до автомобилната промишленост, коли и резервни части, вина и алкохол – много работа има да се върши на този фронт и ако нямаме разумни предложения от индийска страна, ние сме блокирани. Така че това, което искам да кажа е, че ще трябва да чакаме вероятно до последния възможен момент, т.е. края на юни, и някъде през юли, защото ако не направим напредък до тогава, цялото досие няма да може да продължи да бъде приключено с подписи в мандата на настоящия парламент. Има и една друга възможност, в зависимост от това как, протекат, как ще протекат преговорите, но пак трябва да чакаме до средата на юли да видим какви новини ще получим от Индия и тогава да взимаме решение на този етап. Жалко е, наистина, защото сме вложили толкова много работа вече и сега трябва да го спрем. Жалко е наистина да се чака за нов парламент европейски, ново правителство в Индия, а това ще, нов парламент ще рече нова комисия и да почваме от точка нула. Жалко ще бъде наистина, и за това може би е добра идея да имаме една резолюция и да се каже да, идват е, избори, но от страна на Европейския съюз ние имаме пълното желание да заявим, че имаме пълно желание да продължим. Дали добре е, защитих гледната си точка? Сега Меркосур. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо тъй като времето напредна. През януари посетихме Меркосур. Жан Пьер също участваше в посещението. Имаше представители на групата на социалистите, на зелените. Ние бяхме удовлетворени от постигнатият напредък. Посетихме Уругвай и Аржентина. Уругвай бяха много активни, демонстрираха засилен интерес. Това беше последния шанс да се срещнем преди постигането на споразумение. Според тях губят възможности за водене на преговори, също промишлен капацитет, посланиците, търговските камери, гражданското общество, синдикатите, журналистите, всички е, бяха е, силно ангажирани. Както каза председателя на делегацията, Трябва да се постигне деликатен баланс. И е важно Европейския съюз да осъзнае това. Президентът е силна личност, много философски настроен. Той подчерта, че трябва да се постигне споразумение. Той каза, ако не, ме харесвате, намерете някой друг. Европейския съюз също трябва да направи нужното. За тях беше ясно, че трябва да се отчита важността на ценностите за Меркосур. В Аржентина нещата стояха по-различно. Аржентина с своите опасения и национализъм, гледа по по-различен начин на нещата. Гражданското общество проявява интерес. Хората бяха обезпокоени от економическата криза. Журналистите проявиха интерес към темата. Не се срещнахме с президента и това беше жалко, но се срещнахме с външния министр, който постави два важни въпроса на дневен ред. Той заяви, че споразумението в тихо, с Тихоокеанския регион напредва, включващ Колумбия, Перу, По него се работи, постига се напредък. Има политическа подкрепа. Беше споменато и споразумението с САЩ, разбира се. И това е фактор, като оставим на страна нуждата от балансирано споразумение. Беше, бяха поставени важни въпроси, като общата система за преференции, те попитаха какво смятаме да направим. В някои области, но ситуацията се променя. Те искат да се сключат споразумения с Европейския съюз. Те искат а, също успешно да направят оценка по какъв начин да се процедира по-нататък. Освен това казват, е, че очакват сигнал от наша страна. Както и от вас. Сега за Бразилия. Бразилия е водеща в блок, този блок страни. Те е, също сключват двустранни споразумения с Уругвай, с Аржентина. Благодаря. Господин Шваб, следващото заседание на групата по мониторинг ще се проведе на 6 юни. Тогава искаме да обсъдим въпросите, свързани с търговския конфликт между Европейския съюз и Китай, както и проблемите свързани с графика, с съдържанието на предвиденото споразумение за инвестиции между Европейския съюз и Китай и използвам тази възможност да поканя всички членове на нашата парламентарна комисия и най-вече координаторите да участват в този важен обмен на мнения. Благодаря ви. Следващото заседание е на 17 юни от 3 часа след обед. Благодаря ви. Закривам заседанието